Possiamo dare inizio a questa importante commissione straordinaria. Уважаеми колеги, нека да започнем извънредното заседание на Комисията по земеделие. Per favore, prendete tutti posto, diamo inizio. Моля, колеги, заемете местата си, така че да можем да започнем заседанието. first, no? Bene, cari colleghi, innanzitutto benvenuti a tutti. Уважаеми колеги, добре дошли на всички. Добре дошли на колегите, парламентаристи, на нашите гости, на представителите на Ирландското председателство, на целия екип по преговорите. С удоволствие съобщаваме, че тази сутрин екипът по преговори след поредица от заседания на тристранните преговори, които се водих в продължение на няколко месеца и беше постигнато политическо споразумение по всички четири досиета. Искам да ви напомня, че това е политическо споразумение. Ci sarà ovviamente la normale procedura Напомням ви, че няма днес да гласуваме и ще спазваме обичайната процедура за гласуване, след като анализираме всички законодателни текстове и след като се постигне съгласие по финансовата перспектива. Така че ще трябва да анализираме резултатите от споразумението и ще изслушаме представенето или по-скоро изложението на докладчика до мен по преките плащания и други въпроси. Господин Дантан, господин Лавия. Той ще говори за мониторинга и финансирането на ОСП. И след това ще дам думата на ирландското председателство. И ще дам думата също на комисар Дачен Чолош. След представянето на политическото споразумение ще помоля за политическа оценка и анализ от страна на всички политически групи. Първо думата ще имат координаторите на политическите групи. И след като ги изслушаме, ще дам думата на депутатите от Европейския парламент, които искат да се изкажат. Като предимство ще имат онези, чиято позиция се отличава от тази на координаторите им. Става дума за политическа оценка. Разбира се, това няма да има въздействие върху окончателното гласуване, което още веднъж ще състои след като имаме единен законодателен текст и след като приключим с постигането на споразумение по финансовата перспектива. Смятам, че ще трябва да се изказваме кратко, всички, които взимаме думата. Знаете, че трябва до пет и половина трябва да приключим с това заседание – защото веднага след това в пет и половина в същата тази зала заедно с докладчиците господин Ковни и комисар Чолуш ще имат пресконференция, на която ще бъдат оповестени резултатите от политическата оценка. И сега за мен е удоволствие да дам думата на Луиш Каплуш Сантос. Ще го помоля да представи своето досие. И преди да му дам думата, искам само да напомня на всички, че има някои аспекти, по които не са се водили преговори. Тези аспекти са включени в пакета за преговори по финансовата перспектива и не можем да изразяваме становище по тези аспекти, понеже те не са били предмет на преговорите. Затова всичко, което се отнася към тези въпроси, въпроси ще се обсъжда в рамките на финансовия пакет. И тук ние няма да обсъждам тези въпроси, защото съветът не е получил мандат да води преговори по тези аспекти. Така че още веднъж благодаря на всички за присъствието ви тук. Благодаря също на всички, които дадоха своя принос за постигането на този важен резултат. Ние започнахме да работим преди две години възоснова на предложението на комисията, което предизвика толкова сериозна загриженост и толкова много спорове. 8000 бяха измененията, които бяха внесени. Благодаря на всички които са работили по този законодателен пакет, на целия екип, който водеше преговори. Благодаря също и на комисията, която прояви разбиране. Благодаря на съвета. Благодаря също и на секретарията начало с, с Жарка Вия, който ще напусне на 1 септември. Той вече няма да взема този пост. Така че за него наистина това е завършек на една интересна кариера. Благодаря също Хелена, Патрик, Гертруд, всички сътрудници на депутатите, сътрудниците на всички политически групи. И сега господин Каполо Сантос има думата. Много ви благодаря, Пауло. Бих искал да започна с това, че да приветствам господин министъра който представлява Ирландското председателство. Приветствам и комисар Дачен Чолуш. Уважаеми колеги, приключихме важен етап от нашата работа, но не сме финализирали цялата ни работа и трябва да сме наясно с това. Този конкретен етап беше сложен и продължителен. Много хора участваха в работата на този етап. Първо искам да благодаря на докладчиците в сянка от всички политически групи, които работиха заедно с мен. Те работиха много усърдно заедно с мен, много ми помагаха, така че благодаря на всички вас. Без вашата безценна помощ не би било възможно да стигнем до този етап. Също така бих искал да благодаря на нашите сътрудници, на секретарията на Комисията по селско стопанство. Благодаря на Жерон, благодаря на секретарията и на политическите групи също така. Благодаря на генералния директор. Бих искал да подчертая следното. В един прекрасен ден парламентът също ще трябва да разполага с същите експертни екипи, с каквито разполагат и комисията и съвета. Ние, за съжаление, нямаме такива технически отдели, отдели от експерти, които така да ни помагат, но ние успяваме да се справяме с нашата работа наравно с съвета и с комисията. И така, вие знаете какви са резултатите. И мисля, че що се отнася до парламента, то изводите, до които сме стигнали, ни позволяват да кажем със задоволство, че изпълнихме мандата на парламента. И сега по регламентите, за които аз отговарях, ние изпълнихме мандата, който беше ни възложен – от колегите в Европейския парламент, всички страни в тристранните преговори трябваше да направят отстъпки. Беше постигнат добър компромис, но по всички ключови въпроси и преките плащания статуса на младия селскостопенски производител, активен селскостопенски производител, преразпределените плащания, сложния въпрос за екологизирането. По всички тези ключови въпроси успяхме да постигнем баланс, и това означава, че селскостопанските производители ще могат да продължат да работят, като същевременно проявяват загриженост за околната среда. Много хора сметнаха, че екологичната част от пакета може да бъде пренебрегната. Мисля, че приятно ще бъдете изненадани, като видите заключенията, защото това не е така. Също така, парламентът се бореше забрана на двойните плащания. Повече няма да има двойни плащания. Успяхме да включим механизми, осигуряващи повече честност и справедливост и повече прозрачност. Също така застъпихме сериозно екологосообразния аспект на ОСП. Около една трета от бюджета ще бъде насочена за екологични мерки – затова като доклад, че колеги, искам да изразя своето задоволство, гордея се с това, което сме постигнали. И искам да кажа, че това беше възможно само благодарение на работата на докладчиците в Сянка, на всички депутати и на техните сътрудници. И накрая нещо, което трябва да кажа и което е отрицателно. Не можем да финализираме преговорите за сега и това е така, защото председателството сметна, че няма мандат да обсъжда финансовите аспекти. Ние в Европейския парламент сме убедени, че ние имаме мандат да обсъждаме всички аспекти на ОСП. Ние сме орган, който има право да взима решения по всички аспекти на ОСП. И ако някой няма мандат да обсъжда всички аспекти на ОСП, то това означава, че трябва отново парламентарната комисия трябва да се вземе с тези въпроси. Аз разбирам, че министрите че сред нас се намира министърът на земеделието на Ирландия. Той представлява ирландското председателство, но той не представлява всички държави членки, но много съжалявам, че не успяхме да постигнем съгласие по всички аспекти на ОСП, просто защото някои глави бяха изключени. Благодаря ви, председателят, благодаря ви, Луис. И сега дам думата на Мишел Дантан. Благодаря, Пауло. След много дълги преговори и след сътрудничество с съвета и с Европейската комисия успяхме да постигнем споразумение по общата организация на пазарите. И бих искала да благодаря най-горещо на Ирландското председателство, както и на комисария, неговият екип и на генералната дирекция в Европейската комисия за положените усилия и за конструктивният дух на работа. Бих искал също така Луис всъщност поиска, изказа благодарност на своят а, генерална директорка. а също бих искал да благодаря на моят генерален директор, тъй като в Европейския парламент работим с много ограничени средства и а, докладчиците са натоварени с много работа и действително трябва да им благодарим за това, което успяват да постигнат. Относно общата организация на пазарите, в момента в който беше решено, че ще се отделят по-малко средства, целта беше тази организация да стане по-видима и да се засилят правомощията на производителите и организацията на производителите. Смятам, че след постигнатата от нас тази цел, залегнала в мандата на Европейския парламент, беше постигната. Не сме не сме наруши, прекрашили границите на мандата си, както се твърдеше в частност по отношение на конкуренцията, но включихме в предложението редица правомощия, които се предоставят на организациите на производителите и на междубраншовите организации, за да може по-ясно да се впишат приходите на производителите в една дълга верига, тъй като, както знаем, тази верига на хранителните продукти е с нарушено равновесие в интерес на другият край на веригата, т.е. в края на веригата. Това беше основната цел на нашите усилия и мисля, че успяхме да я постигнем. Останалите ни изменения бяха по-скоро от технически характер, но имаха и емблематично значение. Става въпрос за отрасли, които все още са законно обвързани, без обаче това да пречи тяхното функциониране, като например отрасла на производство на захар и на лозаро-винарският сектор. По отношение на сектора за производство на захар имахме много сложни преговори. В крайна сметка запазихме квотите до 2017 година, като времено с това много ясно разписахме разпоредбите от 2017 година на там. По отношение на лозаро-винарския сектор успяхме да изготвим един плавен преход, с който да гарантираме равновесие между търсенето и предлагането до 2030 година. крайна сметка дадохме възможност на операторите да а, могат да извличат печалби, тъй като изготвихме една рамка, която обхваща и производителите, и посредниците, и всички останали участници в веригата. Разполагаме с едно споразумение, което гарантира по-добра предвидимост на пазарите, дава ни възможност да предвиждаме кризите. Разбира се, не ние като политици ще определяме механизмите на функциониране на пазарите. Това зависи от действащите лица на тези пазари. И аз лично съм готов да им помогна с необходимата теоретична помощ в този преход. Благодаря ви думата има Джованни Лавия. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал съвсем естествено да благодаря на всички докладчици в Сянка, с които работихме в отлично сътрудничество. Всички те показаха много голяма готовност и голяма гъвкавост. В някои случаи дори бяха готови да се откажат от някои от собствените си приоритети, за да се намери по-общ консенсус. В рамките на преговорите с помощта и сътрудничеството на секретариатите на политическите групи и на сътрудниците и благодаря на всички тях за сътрудничеството. с всички участници в преговорите се опитвахме да се придържаме към мандата даден ни от пленарна зала по хоризонталния регламент. Разбира се, в някои случаи имахме много тежки преговори с съвета и Европейската комисия. С нощи към 2 часа сутринта на заседанието в Люксембург е, изглеждаше, че сме много далеч от каквото ти било споразумение, но благодарение на готовността на представителите на политическите групи, както и благодарение на компромисите, направените в Европейската комисия, успяхме да постигнем споразумение. Противопоставихме се на агенциите за плащания, тъй като според нас те представляват инструмент, който ще включи общата селскостопанска политика в държавната, държавните агенции в държавното устройство на държавите членки не се противопоставяме на тази идея. И в крайна сметка признахме, че трябва да се положат усилия, чрез които да постигнем една, едно положение максимално близко до настоящото трябваше да преразгледаме структурите на агенциите, на агенциите за плащания, но това щеше да изисква по-дълги срокове за прилагане на реформата. Освен това, в случай, че съществуват голям брой органи за плащания, трябваше невероятно да се изисква от ам, съответните национални агенции да изясняват какъв е принципът, който прилагат при плащанията на национално равнище. Също така изисквахме паралелно с режима за задължителните и незадължителни плащания да има и възможност за публично-частно партньорство и също така да оставим свобода на държавите членки сами да могат да организират системата по оптимален за тях начин. Също така, по редица въпроси имахме възможността чрез залагането на делегирани актове да включим Европейския парламент да има възможност за контрол над прилагането на политиката. И тук бих искал да благодаря на съвета, съвета, който действително направи компромис и даде възможност на Европейския парламент да участва активно в контрола върху прилагането на ОСП, в частност чрез финансовата дисциплина. Защото е ясно, че ще разполагаме с по-малко средства и за това идеята и целта за намаляване на средствата а, изисква и тази по-голяма свобода. И че член 25 се дава възможност на Европейския парламент директно да взема участие в този процес. Също така се споразумяхме по някои въпроси, които са много важни за Европейската комисия, може би не чак толкова важни за съвета, като например премахването на месечните плащания. По други въпроси, заедно с Европейската комисия искахме да отправим много ясни послания като Европейски парламент. Ясно, че имаме нужда от по-добра организация. В противен случай ще се стигне до спиране на плащания. Така че положихме всички усилия, доколкото е възможно, чрез въвеждането на новата система за информация да се подобри и ускори системата на плащанията. Също така много успяхме да постигнем споразумение относно системата за предварително осведомяване, да система за тревога, която ни дава възможност да видим предварително евентуални нарушения от страна на производителите, вместо да се стига до санкции. Имаше от тук отново много големи различия между а, трите институции по отношение на мерките за екологосъобразност. Виждате, че аз самият съм зелен, но нямаше друг е, начин нямаше как да постигнем всичко, към което се стремяхме. Трябваше да се намери някакъв компромис и бих искал да благодаря на Европейската комисия за възможността, която ни предостави от самото начало на реформата, да гарантираме, че е, мерките за кръгосъобразност няма да доведат до е, допълнителни до санкции за производителите, ако те не прилагат този вид мерки. Така че в случай на неприлагане на мерките за озеленяване позеленяване, през първите две години производителите няма да губят а, от а, помощите си, а от третата година нататък ще започне прогресивна загуба от 20 до 25%. Също така обърнахме внимание на редица други елементи, разгледахме всички приложения, всички технически аспекти на текста и в крайна сметка постигнахме едно общо споразумение, което ще, приложи, което ще позволи едно по-лесно прилагане на ОСП в рамките на общата рамка. Председателят, благодаря ви, благодаря и на тримата ни докладчици. Сега давам думата на Ирландското председателство. Господин министр, имате думата. Още веднъж е, държа да ви благодаря най-горещо за огромните усилия, които положихте, за отлично свършената от вас работа, която никак не ви беше лесно. От една страна трябваше да координирате 25 министра, от друга страна 27 представители на парламента. Още веднъж ви благодаря. And, um... Благодаря ти, Пауло. Благодаря на всички депутати в тази парламентарна комисия много се радвам, че съм тук е, към края на работата на Ирландското председателство и се радвам, че успяхме да приключим политическото договаряне по реформата на общата сълскостопанска политика, за да се даде известна сигурност за фермерите в цяла Европа. За това става дума. Ние в съвета и вие в Европейски парламент, пък и е, е, в комисията. Е, всички работим е, по тази тема от няколко години вече. Имаше някои търгания, търкания между институциите, процесът а, тече по сложен начин, защото по-рано не е имало съвместно вземане на решение по тази обща селско-стопанска политика и не е имало 27, скоро 28 държави членки, между които да трябва да се постигне договореност. Така че имаше много нови отговорности за всички нас. Но все пак успяхме да приключим договарянето по, за мен, най-важния отрасъл в европейската економика – а именно селското стопанство и е, продоволствието. В Европа има много хора, които търсят работа. Трябва да знаем на къде върви Европа и през последните три дни нашите обсъждания винаги вземаха предвид, че е крайно време да направим всичко възможно, за да се даде известна сигурност за хората, които, чието представители сме ние. Тежко беше, работихме посред нощите, дискусиите бяха изключително разгорещени, както разказа и Джовани, но в крайна сметка целта беше Лисабонският договор, институциите, функциониращи по него, да работят за хората, които ни избират. И така, имаме политическо споразумение след 43 тристранни разговора проведени в рамките на няколко месеца. Парламентът имаше много силна позиция и много силен мандат. Парламента се бори за своята позиция. Аз също имах много е, твърд мандат от съвета. Аз също се борих. Комисията се опитваше възможно на, да запази възможно на голяма част от първоначалното си предложение. Не беше лесно. Политическият успех се състои в това, че можем в крайна сметка да покажем на хората, че институциите могат да си свършат работата дори там, където преговорите са много трудни. 38% от многогодишната финансова рамка за първата година отива за общата съскостопанска политика. За моята страна това е еквивалента за следващите 7 години на а, един пакет от 12 милиарда за селските стопани в Ирландия. Във всички други страни също има сериозни бюджетни въпроси. Така че от политическа гледна точка това споразумение е сериозно. Има някои затруднения, пряко свързани с многогодишната финансова рамка, приемам това. Тези е, въпроси остават за решаване, когато се вземе решение по многогодишната финансова рамка. Това за мен е приемливо. Но за всички представляващи селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост тук в тази зала мога да кажа, че вече имаме сигурност за фермерите, за подкрепата за тях, за иновациите в тази област, за подкрепата за младите селски стопани, които могат да бъдат новото поколение, което произвежда храна по много по-устойчив, природосъобразен и ефективен начин, отколкото това се е правило в миналото. Постигнахме добро равновесие по основните спорове между институциите. Що се отнася до обвързването, този въпрос беше доста сложен и а, дебатът тече тежко и в парламента, и в съвета. Мисля, че успяхме да постигнем един разумен компромис по възможностите, които са на разположение на държавите членки. Що се отнася до пазарната подкрепа, а, целта ни е да се предвижим към една по-пазарно ръководена политика, но също времено да има а, спасителни мрежи и мерки за интервенции, където е необходимо в областта на млекопроизводството, а, захарта и виното. В различните страни има различни структури и а, схеми за подкрепа. Мисля, че успяхме и тук да постигнем добър баланс, който, с който всички да се съгласят. Госпожа Родост и други колеги работят по общата селскостопанска, по общата политика в областта на риболова и знаете, че и там нещата не са лесни. Процесът продължава. Искам да благодаря на Мишел Данта, на Луиш Копола Сандос, на Джовани Лавия и Пауло де Кастро за работата, която свършихме заедно в последните дни и седмици и месеци. Благодаря на всички е, докладчици, докладчици в сянка, координатори и е, всички депутати от различните политически групи, които значително допринесоха за участието на парламента в този процес. И мога да ви уверя, че е, и то като бивш депутат в Европейския парламент, че парламентът действително участва като равноправен, равнопоставен партньор в преговорите по тази реформа. По въпроса за екологизирането. Това всъщност е най-голямата промяна в политиката във връзка с тази реформа. Не беше лесно, искахме нещата да са ясни и прости, но също времено да има действителни ползи за околната среда и действителна защита за околната среда. Имаме конкретни показатели. В първия стълб всички селски стопани трябва да, стигнат, да постигнат този конкретен показател и да го надминат, за да могат да получат съответното възнаграждение за екологизиране, като се има предвид, че в различните страни има различни, различен климат, различни почви, различни култури и така нататък. И сега вече можем заедно да защитим една балансирана, прогресивна реформа на ОСП, която а, постига баланс, но която същевременно позволява развитие на този отрасъл в бъдещето, в един момент, в който и светът, и Европа имат нужда от храна, произвеждана по по-екологичен и устойчив начин. Вътрешното разпределение на средствата беше много важен въпрос. Целта беше страните да получат действителна възможност да преразпределят средства по такъв начин, че да има възможност за гарантиране на производителността в тези отрасли, като същевременно онези, които имат нужда от подкрепа, могат да разчитат да я получат. И така много се радвам, че успяхме да постигнем резултати и то по графика, който зададохме миналия януари. Мисля, че успяхме да отговорим на очакванията на селските стопани и на цялата общественост която внимателно наблюдаваше случващото се по темата. Искам да благодаря и на комисария Дачин Чолош. Комисията а, е, е сериозно ангажирана в а, работата по общата скостопанска политика и нейната реформа още от самото начало. Не, не беше лесно. Тя трябваше да действа като рефер между парламента и съвета. И смятам, че комисарят Чолош действително постигна много. И накрая, тъй като а, знам, че няма да получа пак думата, а, искам да се възползвам от тази възможност да благодаря и на своя екип. Те свършиха отлична работа по време на ирландското председателство. Луис заяви, че ресурсите на разположение на отделните депутати в Европейския парламент понякога затрудняват нещата в процес на съвместно вземане на решение и сложните тристранни диалози. Да, знам, че това е така. Аз също съм бил на ваше място. Но същевременно трябва да се има предвид, че колективният ресурс, с който разполага Европейски парламент, е доста голям. Ресурсите, с които аз разполагах като представител на председателството, ми бяха предоставени основно от Ирландското министерство на селското стопанство и трябва да ви кажа, че неговите служители свършиха отлична работа. Получих и много подкрепа от ирландското представителство в Европейския съвет. Така че мога да, да благодаря на всички, благодаря за сътрудничеството. От тук нататък трябва да информираме е, обществеността за новите елементи в общата сълскостопанска политика, която има за цел да гарантира добро производство на хранителни продукти за бъдеще. Благодаря. Давам думата на комисаря Дачин Чалош. Благодаря, Пауло. Може би преди вече повече от 3 години тук, в Европейския парламент, започнахме обществен дебат за реформата на общата съкостопанска политика. Ето ни отново тук, три години по-късно, пред вас легитимните представители на народите в Европа, за да направим обзор на един процес, който сега завършва. Това е една реформа, която от самото начало беше отворена за участие към европейското общество. Тази реформа имаше за цел да предостави на европейските селски стопани възможността да изпълнят своята, своето задължение към европейските граждани. И ми се струва, че този стремеж за отваряне на ОСП към европейското общество облагодетелства сериозно европейските селски стопани, тъй като техният брой намалява ежегодно, възможностите им се намаляват, те работят във все по-сложна ситуация и са все по-малко печалби. Едновременно с това всички те са част от ОСП и според мен те с пълно право се възползваха от тази реформа, за да могат да да превърнат момента на изготвяне на реформата на ОСП една, един момент на истински обмен с представители на европейското общество. И ролята на Европейския парламент в този процес като законодател беше много активна. Реформираната обща сърскостопанска политика, според мен, в голяма степен е белязана от общностният дух, но също така и от актуалните събития в Европа. Знаете, че Европейския съюз вече има 27, скоро ще има 28 държави членки, а ОСП съществува вече от 50 години. Ето защо имахме задължението не само да улесним и да уточним как се изразходват близо 400 милиарда евро за едните 7 години в Европейския съюз. И много често хората се питат за какво се използва и какъв е смисъл на бюджет на Европейския съюз. Ето един много конкретен отговор. Ето за какво се изразходват близо 40% от бюджета на Европейския съюз. Така че едната ни цел беше да дадем много ясна представа за какво се използват тези средства, а втората ни цел беше да адаптираме освояването на тези средства и цялата обща политика към съвременната Европа. И мисля, че успяхме да го постигнем. Взехме предвид европейското разнообразие, разнообразие не само на териториите, но и особеностите на отделните региони в Европа. Постигнахме това чрез всички елементи за въвеждане повече гъвкавост в ОСП. Постигнахме го също така и чрез особеностите които са включени в нашето предложение. Неведнъж са ми казвали, господин комисар, ще видите, че вашата реформа ще бъде променена значително, тъй като съвета и парламента ще ви поискам, ще поиска от вас да промените много неща. Но аз смятам, че именно това беше основната сила на тази реформа, а именно съвета и парламента допринесоха много за реформата и инструментите, които ние, ние първоначално предложихме, бяха променени значително, за да отговорят на нуждите и реалността на място в държавите членки. И така днес имаме една ОСП, която е по-целенасочена към отделни категории от селски стопани, които имат по-големи потребности. Това е една ОСП, която е по-справедлива, тъй като е, има много по-ясни и прозрачни мех... механизми за отпускане на помощи на селските стопани. Това е една обща стопанска политика, която е по-екологосъобразна и едновременно с това се стреми да подобри конкурентоспособността на европейските селски стопани. Нека да видим набързо какво успяхме да постигнем след първоначалното предлагане на законодателството, законодателно предложение, извинете, на Европейската комисия и след близо 50 тристранни срещи между трите институции. Относно директните плащания, има външна съгласуваност между държавите членки и вътрешна съгласуваност, като по този начин се внася необходимата гъвкавост, която да даде възможност на държавите членки и на регионите да вземат предвид не само териториалните особености, но и особеностите на отделните селскостопански продукти или на отделните категория на селските стопанства, тъй като има минимални изисквания за конвергенция. Предвижда се увеличаване на най-малките помощи, но едновременно с това се предвиждат и ограничения за най-големите плащания, като едновременно с това се гарантира, че намаляването на получаваните помощи няма да навреди на жизнеспособността на големите селски стопанства. Но с това се взимат предвид различни регионални, агрономични и административни критерии в изготвянето на новата система за преките плащания. Друго основно притеснение държавите членки беше свързано с, с конкретното управление на преките плащания на място държавите членки и предполагам, че това успяхме да постигнем. Тези държави членки настояваха да могат поне за определен преходен период да се пазят своите специф... специфични помощи, основаващи се на площа. И те имат тази възможност и имат възможността да се финансират т.е. да допълват помощ от Европейски съюз от националните си бюджети, тъй като те, тези държави членки все още не са постигнали средните европейски стойности. Разполагаме също така и с списък, в който се дава много ясно определение какво е активен селски стопанин и също така списък, в който се описват конкретни изключения на дадени потенциални бенефициери, които не се смятат за активни селски стопани. Даваме се обаче и свобода на държавите членки да променят това определение за активни селски стопани, да го адаптират към особеностите в отделните държави членки. Много се радвам на разпоредбите, свързани с младите селски стопани по първи стълб на ОСП, т.е. по отношение на, на преките плащания. Вече разполагаме не само с инструмента за развитие на селските райони, където се предвиждат помощи за млади селски стопани, които започват своята дейност, но а, се предвижда вече по първи стълб преки плащания за тези млади селски стопани през първите 5 години след започване на тяхната дейност. И тук благодаря на Европейския парламент за това, че подкрепи тази инициатива на Европейската комисия и благодаря също така за разума, проявен от е, съвета, който в крайна сметка се съгласи с нашата, нашето предложение. И държа да, поддърж, да благодаря и на Саймън, който винаги е отстоява позициите на съвета, но едновременно с това лично той винаги е бил убеден в необходимостта да се подкрепят младите селски стопани и неговия принос беше много важен. Също така запазих, запазихме и възможността за Спазихме и още един вид специфични плащания, запазихме възможността за необвързани с плащания, а 30% от паките плащания, т.е. най-голямият част от помощите по ОСП са обърнати към устойчиви сълскостопански практики, които са свързани навременно с това и с целите за устойчиво земеделие. И през последната година и половина, и в частност през последните месеци, мисля, че успяхме да постигнем един модел за екосъобразни мерки, който не, не няма отрицателно въздействие върху сельските стопани, които са а, успели да съчетаят своето производство с мерките за опазване на околната среда, но което едновременно с това активно насърчава сящите стопани към предприемане на все повече екологосъобразни мерки. Освен това, има специфични разпоредби за малките селски стопани, за да им дадем възможност да насочат своето производство към пазарите и отговорят на очакванията на потребителите и на дънокоплаците. Направихме го чрез една упростена схема, която според мен ще бъде възпред от редица държави членки. Това е една схема за подпомагане на малките селски производители по първи стълб, както и с цял набор от мерки в стълба за развитие на селските райони. Относно регламента за общата организация на пазара, мисля, че успяхме да запазим ориентацията на европейското стопанство към пазарите, като намалихме ролята на държавата и на администрацията в управлението на пазарите. Засилихме сметка на това ролята на производителите и на организация на производителите в почти всички отрасли, които имат особености и едновременно с това успяхме с помощта на Европейския парламент и подкрепение от съвета да изготвим механизми за управление на кризите. Кризите, които много често вредят много на сельските стопани, дори и те да са управлявали по устойчив начин от гледна точка своите стопанства. За целта подобряваме способностите и възможностите на самите стопани да се справят с тези кризи, а едновременно това помагам, даваме възможност на държавите членки да подпомагат селските стопани в случай на криза. Допълнихме пакета за млякото и млечните продукти, който беше гласуван преди който беше гласуван неодавна. И в крайна сметка успяхме да гласуваме и реформа на сектора за производство на захар, като се предвижда премахване на квотите в а, разумни срокове. И също така имаме нов споразумение за лозаровинарския отрасъл, като гарантираме, че определянето на конкретни площи за отглеждане на лозя по никакъв начин не вреди на селските стопани и вписва целият сектор на винопроизводството в цялостната система за управление на европейските региони. поставихме акцент върху подобряване на качеството на продуктите с мерки за насърчаване на научно-развойната дейност. Целта ни е да насърчим и селските стопани и всички останали заинтересовани страни активно да се заемат с насърчаване на местното производство на висококачествени продукти. Освен това, благодарение на изменения, предложени от Европейския парламент, успяхме да изготвим една обща селско-стопанска политика, която ще се управлява по-добре, тъй като не само ще имаме възможността да насочваме парите на докупаците към много ясни цели, но ще имаме и възможността да гарантираме доброто управление на отпусканите средства. Разполагаме с необходимите инструменти, разполагаме също така с инструменти, които ще гарантират по-голяма прозрачност и по- ще улеснят работата на производителите и държавните органи с ОСП. Бих искал да благодаря на докладчиците и докладчите в Сянка. Благодаря и на Пауло, който много добре се справи с а, първото участие на парламента като законодател в ОСП. Благодаря и на Луис Мануел, който и е, беше докладчик по два от водещите регламента по в рамките на реформата. Знам, че той прекара доста безсънни нощи в опитите си да отговори на исканията на максимален брой от а, своите колеги. Благодаря и на Мишел за много голямата му ангажираност, за активната му ангажираност в работата по един много сложен регламент. От него имаше много различни очаквания и той свърши отлична работа. Благодаря и на Джовани за работата по хоризонталният регламент. Много труд, понякога трудно се разбира каква точно е функцията на този регламент, но той е много важен за упростяването и изясняването на функционирането на ОСП. И накрая благодаря на Саймън, тъй като по време на ирландското председателство, надявам се, успяхме да приключим с изготвянето на реформата. Бих се радвал да мога по-често да се срещам с млади политици като Саймън, за мен беше не просто удоволствие да работя с него. Бих казала, че това беше великолепна възможност и за мен, и за цялата реформа на общата сукостопанска политика. За нас беше истинска чест в този последен етап от реформата човек като Саймън да представлява ирландското председателство. Позволете ми също така да благодаря от тази трибуна на всички мои сътрудници, на колегите от Генерална дирекция Селското стопанство на Европейската комисия, на всички хора, които работиха заедно с мен по реформата на ОСП от 2010 година насам. Ако ни дадете мандат, днес ще започнем подготвителните действия за прилагане на реформата, като разбира се ще останем в постоянна контакт с Европейски парламент, за да гарантираме, че реформата отговаря на вашите изисквания и че ОСП е една прагматична политика, отговаряща на вашите очаквания и изисквания. Благодаря ви. И сега давам думата на координаторите на политическите групи. Разбира се, както вече казах, очаквам чисто политически изказвания. Казах, че ще имаме гласуване само в края на законодателната процедура, след като се приеме многогодишната финансова рамка. Но за момент е важно да знаем какво мислите. Първо Луиса Дес и след това Луиш Капола Сантос и тъй нататък всички групи ще се изкажат. Албертес, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на благодаря, Павло. Благодаря ви, господин министр. Благодаря ви, господин комисар. Уважаеми колеги, уважаеми съдокладчици, тази седмица след години преговори и продължителни обсъждания, след 8000 изменения, ние най-сетне финализирахме пакета по ОСП. От името на НП искам да благодаря на всички, които участваха, на докладчиците, докладчиците в Сянка, председателите на парламентарните комисии, на вас, Саймън, на вас, господин комисар, на всички сътрудници. Всички свършиха добре своята работа. създадохме добри, безопасни условия на всички земеделски стълпани в Европа до 2020 година. Резултатите означават, че ще имаме най-устойчивото земеделие в света. То и преди това беше устойчиво, но сега ще стане най-устойчиво. И ще продължим да можем да осигуряваме висококачествени хранителни продукти на 500-те милиона европейци. Това, което имаме при нас като текст, е резултат от много компромиси, сближаване на много различни позиции. Има много различия, свързани и с условията за стопанство в Европа и в подходите към него. Компромисите означават, че не всички успяха да изпълнят на 100%, на 100 своите желания, но благодарение на ирландското председателство и на усърдната работа на нашите докладчезите, на председателя на нашата комисия, на Европейската комисия, ние постигнахме един резултат, който в крайна сметка е задоволителен за всички нас. Току-що се срещнах с групата по селскостопанство в НП и като цяло ние стигнахме до извода, че можем да съгласим с постигнатите компромиси. След буря много често хората казват, е, може да бъде и по-зле. Така че със сигурност това е също един резултат, който ще е приемлив за сълскотопанските производители в Европа. Господин комисар, искам да ви кажа, че никога в европейската история не е имало 8000 изменения, към което да било законодателно изменение. Мисля си, че е добре, че Европейският парламент и депутатите в Европейския парламент толкова активно участваха в работата по този пакет. Ние имаме задължения, които проистичат по силата на Лисабонския договор и ние много сериозно се отнасяме към нашите задължения. И следващият етап е изпълнение. Трябва да гарантираме това да няма прекомерна бюрокрация. Това е абсолютно необходимо, за да може ОСП да бъде приета от селскостопанските производители, защото в крайна сметка те са тези, които изпълняват тази политика на място. Затова трябва да гарантираме, че няма да има никаква неоправдана бумащина. Селскостопанските производители в Европа са готови да продължат да вървят към бъдещето. ОСП е 40% от бюджет на Европейския съюз. Защо? Ако който и да било друг сектор в Европа разгледаме, то той получава не повече от 1% от европейски бюджет. Искаме да засилим селското стопанство с това ново законодателство и искаме да дадем възможност на младите хора да работят като сълскостопански производители в по-добри условия. Искаме да дадем повече възможности на младите селскостопански производители, както в рамките на първия, така и в рамките на втория стълб. От името на НП мога да кажа, че ще подкрепим процеса на реформи, ще дадем нашата политическа подкрепа на тази реформа и ще продължим конструктивно да подкрепяме процеса на реформи. По силата на Лисабонския договор това е наше задължение. И накрая искам да кажа, че аз започнах като млад съвтопански производител, когато ОСП те първа прохождаше. В продължение на много години наблюдавам как се развива ОСП. И още веднъж ще кажа, трябва селскостопанските производители да приемат и да подкрепят ОСП. Само тогава ОСП ще може да постигне целите си. Затова трябва да гарантираме това, че ОСП наистина допринася за европейското единство. Смятам, че без ОСП нямаше да постигнем това единство, което в момента имаме в Европа. Затова искам да благодаря на всички, които принесоха за един добър и приемлив за европейските селскостопански производители резултат. Благодаря ви сега, Луиш Каполо Сантос, не като докладчик, като координатор на групата на социалистите. Благодаря, Пауло. След заседанието ни в Люксембург проведохме заседание на групата на социалистите и демократите в пълен състав, за да обсъдим този компромис проведохме две специални заседания на депутатите социалисти от Комисията по селскостопанство и като цяло беше изразено задоволство от постигнатите резултати. Разбира се, нашата група ще се произнесе окончателно, своевременно, но проведохме много срещи, много заседания през последните години и смятам, че мога спокойно да ви предам положителното отношение на нашата група. Господин Лайен от либералите. Благодаря на всички колеги. Нека да ви припомня, през 2010 година за, първа, за първи път в тази парламентарна комисия започнахме да обсъждаме реформата на общата сълскостопанска политика. Изглежда, сякаш е било преди Сто години. Много време е, мина, нарастването беше да разберем как при нарастващо население, при нарастваща потребност от продоволствие, можем да организираме така нещата, че да се произвежда повече храна с по-малко ресурси. И най-важният въпрос сега е дали тази реформа действително дава такава възможност. Дали действително ще успее да насърчи едно по-устойчиво селско стопанство, което да произвежда повече хранителни продукти и което да е действително по-устойчиво. За мен отговорът е да. Важно е по-доброто използване на ресурсите – и мисля, че устойчивото производство е една от най-важните крачки тук. А именно то е в момента в центъра на общата сълскостопанска политика. Да не говорим, че има специални мерки за малките, за младите сълскостопански производители и много други мерки, които могат значително да допринесат за провеждането за успешното е, провеждане на общата селско-стопанска политика, особено в първия стълб. Саймън каза, че тристранните диалози са 42. Комисарят Чолош, Чолош каза, че са били близо 50. Значи, да сметнем, че са били средно 46 триалога. Та или иначе, е, през последните няколко седмици успяхме действително да демонстрираме, че процедурата по съвместно вземане на решение функционира добре. Селските стопани гледаха към нас, чакаха да видят кога най-сетне ще излезем с един пакет, на който да могат да разчитат, пакет, който да очертава яснота за бъдещето и за подкрепата за тях. И ние успяхме да им дадем отговор, да им покажем каква е основната насока, е именно по-устойчиво селско стопанство в Европа. И така, благодаря много на всички за партньорството, за сътрудничеството, за отличния професионализъм. Благодаря много на комисията и на ирландското председателство, с които сътрудничеството беше отлично. Вие всеки път, когато се срещнах, срещахме със съвета ние, докладчиците и докладчиците в Сянка, от страна на съвета имаше 27 представители. От наша страна бяхме шепа хора. А, така че е очевидно, че нямаше как да работим с а, онази скорост, която се очакваше от нас. А, Но а, нека сега да се спра на а, резерв, кризисния резерв, на обвързането и другите мерки, които ще бъдат договорени конкретно в връзка с многогодишната финансова рамка. Много жалко е, че парламентът а, извинете, че съветът отказа да поеме ангажименти по тези конкретни въпроси, защото те подлежат на съвместно вземане на решение за разлика от многогодишната финансова рамка. Мисля, че е недопустимо подобно поведение от страна на съвета, защото всъщност това е отнемане на, наш, на възможност да използваме своите правомощия във връзка с процедурата по съвместно вземане на решение и е, Лисабонския договор като цяло. Изключително силно се надявам, че ще успеем да постигнем някаква добра договорка във връзка с многогодишната финансова рамка, поне за да се разрешат тези въпроси. При всички положения искам да благодаря на всички, които работиха по тази тема, на всички служители на институциите, които успешно работиха по тази тема. Благодаря, Джордж. Давам думата на Джим Николсън. Джим. Avete lo stesso peso, chi vuole? Мартин, Мартин Ожлин. Или Мартин, кой иска да се изкаже от името на групата на зелените? Заповядайте. Нека да благодаря на всички колеги, които посветиха изключително много труд, за да се постигне съгласие в парламента. Искам да благодаря на председателството на съвета и на комисария за това, че участваха изключително ангажирано и е, с готовност да сътрудничат в преговорите в понеделник. В понеделник действително показахме, че преговаряме като равни, че е, можем да приложим Лисабонския договор – напълно. В моята политическа група не сме приключили е, преговорите, но като цяло е, отношението е положително. Имахме възможност да използваме екологизирането възможно най-добре. Въпросът е, е дали мерките действително ще се прилагат дали действително ще има промяна на парадигмата или е, това е просто е, е едно от новите украшения на общата съскостопанска политика. Що се отнася до първия стълб и е, околната среда, да, има някои подобрения. Стигна се до ако постигнем 7%, това само по себе си е, е успех. Но, що се отнася до диверсифицирането, въздействието не е особено добро. Това не ни задоволява особено. Що се отнася до другите въпроси, има е, някои отстъпки, които сме направили, но е, успяхме да настоим промените в климата да се вземат предвид, поне е, по някои мерки и е, в крайна сметка е, това е политика, която е, най-кратко може да бъде описана като обществени средства за общественото благо. Така че целта ни трябва да бъде екологизиране на общата сълскостопанска политика, нещо към което действително се придвижихме. Що се отнася до вътрешната и външната конвергенция, предложеното не ни задоволява. През следващия период няма да може да се използват данни от плащани от предишни периоди, но все пак мнозинството в съвета искаше външна конвергенция. Държавите членки трябва да си дадат сметка, че сме направили крачка напред. Германия също направи много за равнопоставеността по отношение на плащанията. Що се отнесе до вързаните плащания, успяхме да настоим за 2% за европейски стратегии. За нас това е приемливо. И представлява една крачка към по-малка зависимост. За съжаление, тази мярка не е задължителна. Държавите членки вземат решение как да и дали да прилагат – Държавите членки имат възможност да използват тази мярка за целите на преразпределението. Европейският парламент настоя да има лимити, но а, съветът отказа. За нас, в групата на зелените, горните лимити са много важни – и настояваме на по-добро разпределение на плащанията за селското стопанство. При всички положения постигнахме много по втория стълб и е, там можем да подкрепим резултатите. Действително, искаме 30% от плащанията по втория стълб да бъдат обвързани с екологични мерки. Това представлява ясен знак от страна на Европа, че искаме екологични мерки в Европа. Това, е, от което не сме особено доволни, е начинът по който, по който се разпределят средствата между първия и втория стълб. За моята държава членка резултатите не са особено благотворни. Тук става дума за вътрешно договаря... договаряне между държави членки за това как точно ще се, пред... Е, ще се разпределят средствата. И не сме доволни е, от случващото се в някои отрасли. Е, добре да кажем в лозарството резултатите са сравнително приемливи, но при млекопроизводството не сме доволни. На практика ни бяха отнети всички политически инструменти. Комисията заяви, че ще се спре на тази тема през септември, за да се даде ново бъдеще на млекопроизводството. Много жалко, е, че предложението на господин Дантен не спечели повече подкрепа. Що се тази до доклада Лавия, има успех – е във връзка с екологизирането. Екологизирането не е, вече не е доброволно, е, плащанията ще бъдат обвързани с него. И така, тази а, е, точка от доклада приемаме, но няма как да приемем целият доклад. Всичко това е свързано и с поразумението по многогодишната финансова рамка. Ако нямаме съгласие, много от компромисите ще бъдат а, с неясна съдба. И така Европейският парламент трябва да е силен. Има много неща, които трябва да се обсъдят. И така внимателно ще разгледаме всички детайли. Джим Никълсън има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Мисля си, че това беше най-продължителният процес на преговори, който сме наблюдавали. Можем да сметнем, че той е започна през 2000-та година и пред предполагам, че доста стопански производители зададат въпроса всъщност за какво ставаше дума. Но що се отнася до моята група, ние не успяхме все още да проведем достатъчно представителни консултации в нашата група, затова ще ви дам моята предварителна оценка. Що се отнася до хоризонталните аспекти, ще подкрепим това, преките плащания – все още те първа трябва да се вземат повече решения преди да вземем ясна позиция, но най- вероятно ще се противопоставим на единните плащания на площ, но това е нещо, което винаги съм заявявал. Ние наистина прекарахме заедно много време и успяхме да преодолеем много от несъгласията ни и също така, когато не успявахме да ги преодолеем, се отнасяхме с уважение през цялото време към различията помежду ни. За мен беше много ценно това, че успях да науча толкова много. И накрая бих искал да кажа нещо лично. Бих искал да изразя благодарност към съвета, лично към вас, а именно към вас дачен за вашата помощ, подкрепа и сътрудничество за професионалния начин, по който работихте през цялото време. Бих искал да дам висока оценка на екипа на преговарящите. Винаги са били много любезни, много ни помагаха, бяха винаги готови да помогнат и смятам, че това, че Саймън идва от Ирландия, разбира се, е голям плюс. С голямо нетърпение също очаквам възможността, и сега вече я имам, да благодаря на моите сътрудници. Наистина всички работеха на предела на силите си. Особено тежко беше в Люксембург. И наистина имаше много тежки моменти, но ние така ли, че не се позовавахме на директивата за работното време. За нас важно беше процеса да върви напред и да донесе конкретни резултати. Задам си въпроса. Дали ще се подобри живота на поне един съвступански производител в Европа? И отговор, до който стигаме е не. Задам си въпроса. Дали това ще намали бюрокрацията, бумащината? Не. Дали ще бъде по-лесно на селстопанските производители да осигуряват хранителни продукти? Не. Дали ситуация ще се подобри в сравнение с сегашната? Не. И, да... и всъщност селскостопанските производители ще трябва да правят повече срещу по-малко пари. За това всеки може да си зададе въпрос, особено ако е селскостопански производител, с какво се занимавахме през тези години. Това, което аз мога да кажа на всички селскостопански производители в Европа, вие трябва да изисквате повече подкрепа от пазара, отколкото преди. Вие няма да зависите от ОСП в бъдеще, пазарът е този, който ще ви помогне и към който ще трябва да се обърнете. Също така искам да се възползвам от възможността, тъй като съм от Северна Ирландия, нещо, което си личи по начина, по който говоря, бих искал да благодаря Европейската комисия и длъжностните лица. Извинете, искам да им кажа за един проблем. И получих уверение от Европейската комисия, че че служителите на комисията ще решат конкретните проблеми, така че начин по който ще бъдат решени тези проблеми ще бъде приемлив за всички. Затова с нетърпение очаквам продължаване на работата си в комисията. И още няколко неща, които искам да кажа чисто лично, не като координатор на групата. Преди 4 години започнах да работя в тази парламентарна комисия и скоро ще стана доаен на тази парламентарна комисия. Преминах пред много реформи. Видях много комисари да идват и да си отиват. Много неща съм видял. А виждали сме и езера от мляко и планини от масло. И нека да не забравяме, че винаги, когато имаме проблем в ОСП, е, че винаги, когато имаме проблеми с ОСП, че винаги сме имали проблеми и с ОСП и че трябва да продължим да работим. В миналото съм наблюдавал, че ние като парламентаристи много често не сме имали какво да кажем. Затова приветствам тази положителна стъпка напред. За първ път според мен, в този парламент, като членове на тази парламентарна комисия, успяхме да направим така, че нашата дума да се чуе. Успяхме да дадем принос за бъдещето през следващите 7 или 10 години или дори повече. И може би не всеки ще е доволен от процеси, от резултатите му. Аз Смятам обаче, че мога да се чувствам много по-добре днес, отколкото преди, когато са се взимали решения по ОСП. И това е така, защото Моят глас беше чут. Не всичко успях да постигна, но поне успях да дам своя принос, поне успях да изкажа това, което аз мятам за необходимо. И ние като комисия успяхме да се получим от нашите грешки и при следващия процес на реформи ние ще се изпълним за този исторически момент за тази парламентарна комисия днес. Благодаря ви. Джим. Благодаря, Джим. Не виждам координатора на Европа на свободата и демокрация, господин Агнино. Джан Карло Скота ще се изкаже от името на своята група. Да, благодаря ви. Първо искам да благодаря на колегите за работата им, която и завършиха. Наистина, в продължение много месеци преговаряхме, опитвахме се да постигнем компромиси. Резултатите са видими за всички. Участвах и на последния етап на преговорите и не знаех дали на заседанието в Люксембург само ще се извършват формални постъпки или наистина ще променим живота на селскостопанските производители в Европа. Сега, след като заседанието е приключило, имаме и от двете. Наистина преминаваме към една по-различна система, която ще позволи на селскостопанските производители да работят по-спокойно. Еколого съобразността, екологизирането, което разбира се е важно, сега ще може да се прилага по-спонтанно, ако мога така да се изразя. Що се отнася до помощта обвързана с обем на производството, нашият мандат гласеше нещо по-различно и ние искахме да се заличи списъка може би много грешки бяха допуснати от държавите членки и може би не успяхме да отчетем характеристики на всички държави членки. Така че избора на производството би трябвало да стане отговорност на държавите членки. Наистина, този избор – и екологизирането ще бъдат платени от част от нашите селскостопански производители. Наистина не можем да се върнем назад, не можем да кажем, че не сме постигнали споразумение поради конкретни аспекти на договора. Трябва да работим заедно за да гарантираме това, че ОСП е максимално близо до нашите селскостопанските производители, без да забравяме за принципите на многообразието и единството и необходимостта да се осигурява растеж. Сега се обръщам към моя колега Джим. И искам да кажа, че изцяло споделям неговите чувства. Благодаря ви, Чан Карло. И сега от името на Обединената левица, господин Рубикс има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Съгласен съм до голяма степен с колегите. Обсъждали сме много. Направихме каквото можахме и не можехме да направим това, което не можехме. Постигнахме много компромиси. Доволни сме от някои от тях и не сме доволни от някои други. Мисля си, че празнуваме нещо като победа произнасят са тържествени речи, но това, което реално постигнахме, ще бъде в крайна сметка оценено от самите селкостопански производители. Може би те няма да са чак толкова развълнувани, колкото ние днес, но постигането на компромис не означава, че всеки ще се отнесе по един същ начин към този компромис. От името на моята група можем да кажем, че ние подкрепяме посоката, която е заложена в новия процес. Що се отнася до младите и по-възрастните производители, помощта за тях, има много проблеми. Тук и не бих искала да повтарям моята позиция. Високо оценявам високия професионализъм, по изказан от всички участници в преговорите, всички докладчици, комисар Чолуш. И аз участвах в преговорите и се убедих колко тежко е да се водят преговори, но всички ние разбирахме това, което е необходимо да се постигне. Бих искал да пожелая на всички ни и на всички селстопански производители – нашето виждане за бъдещето да може да се реализира на практика. Ако това не се случи, няма никакво значение колко време сме работили по това. Дали сме провели 50 или 60 заседания на трилога и колко часа сме работили върху компромисите. Самият живот ще покаже дали сме поступили правилно. Нека да видим как нещата ще се реализират на практика. Благодаря ви. Добре, колеги. С това приключихме с изказванията на координаторите. Радвам се да отбележа, че има голямо мнозинство на политически групи, които изразиха политическата си подкрепа за това споразумение. Сега продължаваме с списъка на ораторите, като започнем с оклачи в и разбира се, после ще дам думата на всички, които са поискали думата. Моля всички да спазват отреденото им време, защото ни остава по-малко час. 50 минути ни остават. Защото си спомняте, че след това ще има пресконференция. Госпожа Магина, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Може ли да уточните с колко време разполагам с изказването си? Добре, значи имаме си споразумение с председателя. Но не бих искала да благодаря на колегите. Може би присъстващите в залата остават впечатлението, че целият период на процес на преговори беше много прекрасен и много приятен, но а, мога да ви уверя, че това далеч не беше така. Комисарият сега се усмихва, но имаше моменти, в които бяхме много далеч от доброто настроение, но успяхме да постигнем споразумение. И постигнатото от нас се дължи на всички участващи, на политиците, но в частност и на цели екип, който ни подкрепяше, на хората, които остават в сянка и на които не отдаваме достатъчно дължимото. годишната реформа на ОСП не съществуваше Twitter, а именно Twitter ни дава възможност да се запознаем с мнението на всички. И някои твърдят, цитирам, че околната среда е запазена заради изделката за околното, за общата политика. Подобни твърдения са откровенно погрешни. Ние сме убедени, че нашата реформа ще допринесе за опазване на околната среда. Обвързваме 30% от помощите за селскостопанските производители с меки за позеленяване. И затова смятам, че е важно това да се подчертава. Важно е също така да има и много устойчив механизъм за контрол, за да се гарантира постигане на целите, които са заложени. Но както каза министър Ковни в началото, Включването на мерки за позеленяване е сериозна промяна в насоката на ОСП. И действително устойчивостта е заложена в сърцевината на нашата реформа и е важно да го подчертаем. На селскостопански посетители мога да кажа, че много се радвам за постигнатото и за тяхната подкрепа. Аз лично се борих за прагове за максимални помощи и мисля, че това беше много важно. Мисля, че отплатим също така много ясно послание към малките селско-стопански производители, че искаме те да се включат на пазара. Но трябва и да бъдем честни и да признаем, че изискваме повече от тези производители с по-малко средства. И мисля, че ще се върнем отново към а, тази дискусия в, а, в на по-късен етап през сента, именно дали пазара може да осигури продоволствената сигурност, която имаме нужда. Мисля, че в рамките на процеса на преговори всички си извадихме важни полуки и мисля, че ще можем да ги а, приложим на практика в следващият етап на прилагане на ОСП. Аз лично се срещнах с ирландски, с производители и с представители на други държави и според тях реформите са положителни. Редица от съвстопански производители ще трябва да се адаптират и мисля, че трябва да им дадем необходимото време за това и държавите членки трябва да изиграят своята роля. Но гарантирахме, че ще има необходимият бюджет за ОСП залагаме мерки за устойчивост и мисля, че ОСП ще има положително въздействие и за складсположители, и за потребителите, и за околната среда и това си заслужава похвала. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Гарсия Перес. Благодаря, господин... госпожа Гарсия Перес. Благодаря ви, господин председател. И аз, подобно на колегите, ще започна с е, благодарности към служителите на администрацията на парламента и на секретарята и на целият екип, който ни помогна в работата. Благодаря и на докладчика Мишел Дантен, с който работихме заедно по регламента за обща организация на пазара. Действително беше едно прекрасно сътрудничество. Благодаря и на координаторът ни Уишка Каполош Сантос в рамките на преговорите по първи стълб и преките плащания, той наистина трябваше да се справи с много тежката задача да помири много е, различни, в някои случаи коренно различни позиции. В крайна сметка успяхме да подобрим първоначалното предложение на комисията. Мисля, че всички днес сме удовлетворени от постигнатият резултат. Разбира се, окончателният резултат от тристранните срещи, от този дълъг процес на политически преговори е положителен. Дали чрез това постигнато споразумение ще намали отрицателното въздействие върху най-тежко засегнатите от реформата отрасли? Отговорът е да, със сигурност и смятам, че това е достойно за похвала. Не би обаче да забравяме, че все още има и неразрешени висящи въпроси. Някои отрасли, като например животновътството, както и някои отрасли в селското стопанство ще бъдат особено тежко засегнати от реформата и за това трябва да работим за намаляване на негативните последици за тези отрасли. Трябва също така да гарантираме, че тези въпросни производства ще продължават да съществуват в нашите държави членки. Така че казвам с две думи, радваме се от резултата, но не забравяме, че има и висящи въпроси, по които трябва да се вземат решения от държавите членки. Трябва да се да, да положи необходимите усилия за разрешаване на тези висящи въпроси. И нека ще кажа няколко думи за бюджета. Нееднократно сме подчертавали настоящата реформа не може да бъде гласувана, докато не се гласува многогодишната финансова рамка. И ви припомням какви са нашите изисквания, Саймън. Трябва да се разреши този жизненно важен въпрос, за да може парламентът да приеме реформата. Пак повтарям, няма да приемем реформата на ОСП, докато не се гласува МФР. Благодаря ви. Аз също държа да подчертая на колегата за отличната работа и за отличното сътрудничество. мисля, че понякога в процеса на работа по реформата забравяхме да благодарим достатъчно на всички докладчици, докладчици в Сянка и наши сътрудници. сътрудници. Радвам се, че работихме в дух на взаимно сътрудничество, което много ни помогна, тъй като чухме мнението на всички. Благодаря също така и на преводачите, тъй като досието. Темата наистина е много техническа на моменти, много трудно разбираема и благодаря на преводачите, които също положиха големи усилия. И в крайна сметка ми се струва, че крайният резултат не е чак толкова лош. В рамките на процеса на реформата имахме много ползотворни разисквания всеки изхождаше от своята собствена позиция. Понякога тези позиции бяха кардинално различни, но в крайна сметка чухме мненията на всички и постигнахме един работещ компромис. Може би компромисът не задоволява всички, всеки не е съгласен с дадени разпоредби. Някои от нас дори смятат, че това споразумение не е справедливо. Но като цяло процесът беше успешен, и смятам, че той трябва да ни служи за пример, той доказва потенциалът на работа на нашата институция. Положихме наистина огромни усилия и смятам, че за бъдеще ще трябва да работим по-систематично и последователно, в, ча... в частност в подготовката на тристранните срещи. По въпроса за ООП, нееднократно го обсъждахме в нашата политическа група. Също по-голямата част от колегите от нашата група не присъстват днес, не са в Брюксел в момента, така че не мога да ви дам мнение на групата ни, но в Страсбург ще сме готови с нашите позиции ще мога да я споделя с вас. За момента мога само да констатирам, че след дългият зимен сън, и след другия период на зима тук в Брюксел. Всички сме изтощени, всички чакаме с нетърпение лятната вакансия. И това само по себе си е доказателство за усилията, които положихме за намиране на този компромис. Пак казвам, компромисът не е идеален, той е добър компромис, но е важно да следим и какво се случва в държавите членки. Не бива да забравяме особеностите на отделните региони, трябва да съблюдаваме и внимателно да следим какво ще бъдат последиците за селскостопанските производители на място. Не знам дали изобщо може да се говори за намаляване на бюрокрацията. Струва мисля, че дори обратното може да се случи в определени региони. Благодаря ви думата има Елизабет Кестингер. Благодаря ви. Напред бих искала и аз да благодаря на моите собствени сътрудници, както и на секретарията на политическата ни група. Всички те работиха отлично. И аз също потвърждавам, че работихме до буквалното изтощение по това законодателно досие. Искам обаче да се спра на някои, според мен, важни елементи, които са истински успех. Постигнахме ги с много труд, с много усилия. На първо място няма сериозно съкръщаване на средствата за програмата за развитие на селските райони. Защото това беше най-голямата опасност в настоящата реформа на ОСП, а именно да има съкръщения на успешните програми. Ако успешно стигнем до там, нямахме, ще да имаме никакви възможности за в бъдеще за увеличаване на ефикасността на тези програми. Така че това беше действително една важна, смела стъпка напред, с която с пълно право може да се гротеем. Показахме, че могат, че програмите, които дават положителни и практически резултати, ще бъдат запазени и за бъдеще. Това, което не успяхме да постигнем е, е упростяване на ОСП. Опитах се днес да обясня новата система на журналисти и мога да ви уверя, че ми бяха зададени невероятен брой въпроси, така че може би системата все още не е достатъчно ясна. В частност по отношение на органичното земеделие, знаем, че се увеличава търсенето от страна на потребителите и смятам, че с главата, която включихме в а, стълба за развитие селските райони правим важна стъпка напред. Но е много важно да продължим работа в тази насока. Много е важно също така министрите, отговарящи за бюджета, да свършат своята част от работата и да осигурят необходимите средства. В а, областта на горското стопанство много се радвам, че успяхме да подобрим предложението на Европейската комисия и успяхме да намалим бюрокрацията. Мисля, че тук постигнахме сериозно опростяване, а в областта на развитието на селските райони бяха, бяха записани много важни мерки за насърчаване на младите селски стопани. Има и други важни мерки за инвестиции в развитието на селските райони райони, които действително се надявам да имат положителни практически въздействия за селските стопани. А, относно с относно позеленяването и селското, селските райони, знаете, че прилагаме напълно нови, не прилагаме до сега мерки и само се надявам, че подходът ни е правилен и че мерките ще се окажат успешни. Лично аз имах сериозни проблеми с реформата за необлагодетелстваните региони. Мисля, че постигнахме добър компромис по тази много чувствителна тема. Ако не обърнем същото внимание на тези най-набогателствани региони, то няма как да запазим авторитета си и доверието на европейските граждани. Именно това е една от основните цели на Европейския съюз и смятам, че трябва да имаме това предвид. Внимателно трябва да реформираме в този сектор, тъй като говорим наистина за региони, в които има сериозни ограничения върху производството. По въпроса за планинските региони също е важно, че няма тавани за максималните помощи в този отрасъл. Целта ни е да имаме последователност в селското стопанство в държавите членки а, за целта трябва да се вземат предвид особеностите на всички държави членки. И затова в контекста на развитието на селските райони трябва да се вземат предвид тези особености. Важни са мерките за подобряване на качеството на съвтопанските продукти. И мисля, че като цяло постигнахме много добър компромис по отношение на развитието на селските райони. Но, пак повтарям, всичко това, всички тялото ни реформа трябва да се увърже с многодишната финансова рамка. Благодаря на целият екип за водене на преговори. Благодаря за проявеното търпение. Имаше редица различни притеснения от членовете на НДП. Мисля, че чухте по-голямата част от тях и мисля, че ние си не работихме отлично заедно. Благодаря, Елизабета. wszystkich podziękować Господин Олейничак. Наших партнеров, парламентаристов, моих. Благодаря. Благодаря на всички колеги от парламента, на служителите, на експертите, на секретарията на комисията, които положиха много усилия, за да постигнем добри резултати. Искам да подчертая, че за мен реформата на общата селскостопанска политика е една нова реформа, една отворена реформа, която ни дава възможност да променим е, селското стопанство в Европа от много различни гледни точки. Е, екологизирането, например, е изключително важна мярка. Има и други мерки. Целта е всички те да са от полза за селското стопанство. Но трябва от тук нататък да работим за това реформата да постигне успехи. Трябва да а, оборим аргументите на онези, които твърдят, а, че няма опростяване в, селското, в селскостопанската политика. Напротив, има значителни а, опростявания на а, административните изисквания за селските стопани. Е, решения са намерени за това и от това могат само да извлекат полза тези селски стопани и е, освен това се очаква да спадне и процента на грешките, които се допускат. Така че това би трябвало да гарантира по-добре прилагане на реформата. Целта е, е мерките за контрол да бъдат по-малко ограничаващи, но по-при прозрачни и да има повече е, възможности за е, добри резултати от инспекциите. Имаше и моменти, по които не успяхме да постигнем чак толкова много, но не е наша вината тук в нашата парламентарна комисия, защото в крайна сметка и комисията и съвета имаха своето участие. Става дума за това, че не всички фермери ще получават преки плащания. Не говоря само за новите държави членки, а и за старите. Надявам се, че това ще се промени и за бъдеще. Твърде жалко е, че ресурсите по втория стълб, а именно за Польша, 26%, това е много голяма сума за младите фермери и за околната среда – за обществените услуги. Всичко това е много голям проблем, защото на практика са засегнати една четвърта от средствата. Подобно положението и в много други страни. И така, сега Европейската комисия има възможност да работи заедно с държавите членки. Що се отнася а, до конкретното приложение на всички тези мерки, целта е целите действително да се постигнат. Да се увеличи производството в Европа, като се гарантира е, защита на околната среда. Да се увеличи заедостта в е, селското стопанство, да се увеличи равнопоставеността и при инструментите, е, при приложението им по-специално комисията ще играе много важна роля. Сандра Кълниете има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, господин комисар, нека първо да благодаря на всички докладчици и докладчици в Сянка и на всички служители за положения труд. Много се радвам, че имах възможност да участвам в този процес и да повлияя на решението за преките плащания, въпрос, който е много важен за нашите фермери в прибалтийските държави. Тук искам да задам един конкретен въпрос, който е насочен и към министъра, и към комисаря. А именно, какво можем да очакваме от тук нататък? Какво ще се случи с тези три въпроса, които все още остават нерешени, тъй като са в пакета за многогодишната финансова рамка. Кой ще вземе тези решения по многогодишната финансова рамка? Съгласно логиката на Лисабонския договор, би трябвало да не се изключва парламента от вземането на решение. За мен това не е. Ако той бъде изключен, това ще създаде много лош прецедент. а пък и ще противоречи на мандата ни по отношение на външната конвергенция. Благодаря, Сандра. Колеги, моля ви, следвайте примера на Сандра и спазвайте времето за изказване. Господин Айхаут, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да започна от хоризонталния регламент, тъй като съм докладчик сянка от групата на зелените по тази тема. Искам да благодаря на господин Лавия за доброто сътрудничество в тази връзка. Зелените, както знаете, гласувахме против регламента в пленарна зала в... през март. Но сега виждаме е, някои подобрения, някои промени поне за нас, особено що се отнася до консултантските услуги за селските стопани и за санкционирането на във връзка с екологизирането над 25% и така. Има възможност, в крайна сметка, да си променим позицията, но за тази цел ни трябва е, яснота по директивата за водите и пестицидите, която ще бъде обнародвана в официалното издание на Европейския съюз. Едно от най-големите неща за нас са преките плащания. По отношение на горните лимити сме изключително разочаровани. По екологизирането два основни въпроса за групата на зелените са доколко мерките са действително ефективни, за да се постигне действително екологизиране. Хубаво е, че говорим за това, обаче какво означава това на практика. Ефективно ли ще се прилагат тези мерки ще постигнат ли ефективност? Все още нямаме ястота. И второ, какво става с сегашното статукво? Много внимателно трябва да проверим какво се случва в момента по преките плащания, преди е, в групата на зелените да вземем решение по преките плащания. Но при всички положения екологизирането не трябва да бъде просто красиви думи. Трябва да е, се постигнат действително резултати в селското стопанство в Европа. Благодаря. Жозе Бове. Много съжалявам, че представителят на съвета не е в момента в залата, но се надявам, че когато се върне, някой ще му съобщи какво съм казал. Първо, нека да кажа, че е, днес съм доста разочарован. Комисарят Чалош ни представи преди време един проект, който лека по лека бе разнищен. И това, с което разполагаме в момента, няма почти нищо общо от представеното като проект през 2011 година. Какво ме безпокои най-много? Нека да помислим за конкретните проекти. През 2003 година се либерализира сълскостопанската политика. Госпожа Фишер Бол а, махна с ръка и унищожи всички инструменти, с които разполагаме. По-настоящем а, а, проектите, които действат, а, и то не по вина нито на съвета, нито на... Извинете, нито на парламента, нито на комисията, а по вина именно на съвета – води до ренационализиране на селскостопанската политика. Тоест, е, европейските проекти стават е, все по-странични. Независимо от това дали става дума за е, дегресивността или за другите мерки, решенията вземат страна по страна. А, и е, реално това вече не е обща политика що се отнася до екологизирането, то реално няма да промени каквото и да е било. Монокултурите могат да продължат да се отглеждат на 40... Ох, извинете. На 80% от обработваемата площ. Миш... Мишел Дантан много решително се бори, но тази сутрин съвета поряза отново член 43 алинея 3, където се искаше да се вземе едно сериозно економическо решение. Ако този член е част от правомощията на съвета, не е на парламента не е допустимо съветът да отказва напълно да приеме позицията на парламента. Това означава, че съветът да третира парламента като неравностроен, неравностоен партньор в тези преговори. Радвам се, че имаше толкова много тристранни диалози, но съветът продължава да се опитва да ни избута на страна. Bene, grazie José. Adesso мат... Благодаря, Жозе. Сега Мато Трован и след това Светлана. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина. Не всички сме доволни. Господин Бове не е доволен, но аз съм доста доволен и бих искал специално да поздравя и министър Ковни, и комисар Чолош. Мисля си, че всички направихме така, че като отстъпихме малко от своите позиции, в крайна сметка всички институции спечеляха много. Когато постигнахме споразумение в комисията по рибно, стопанство, се чувствах като вас, господин Бове. Но след това видяхме как нещата се развиват положително, затова смятам, че днес наистина е един забележителен ден. Постигнахме мащабно споразумение. Разбира се, не беше лесно. В Испания за нас имаше някои ключови въпроси за нашето съкстопанство в Испания. Сближаването вътрешен и във външен план, въпроса за тарифите. Много е важно държавите членки да продължат да получават помощ а държавите членки, които нямат нужда от толкова помощ, няма да получат помощ, от която нямат нужда. Ще има също така повече гъвкавост по отношение на екологизирането в сравнение с това, което се съдържа в първоначалното предложение. В Европейския съюз стандартите за хранителни продукти и селскостопански култури по-специално са най-високи в света, добре е това, че някои особено важни култури ще са освободени от изискванията за екологизиране. Има и други важни въпроси, на които сега няма да се спирам в подробности, само ще кажа, че това политическо споразумение е нещо, от което сме доволни и нещо, което приветстваме. Благодаря ви. Сега госпожа Доц и след това Холинг. Благодаря, господин председател. Бих искала да изразя висока оценка на вашата работа по процеса на реформи. Високо оценявам и работата на комисар Чалуш и министър Ковни. Повечето са стопански производители в Северна Ирландия, мой избирателен район, трябва да се справят с неблагоприятното време, предизвикателствата на пазара и те искат преди всичко да знаят, че има яснота за тях и за техните семейства и за техните стопанства, що се отнася до пазара и общата обстановка. Очакването на тази яснота е свързано с постигнато от нас споразумение. Обаче все още имаме само частично споразумение, защото все още парламент не може да обсъжда важни аспекти от, меж... от многогодишната финансова рамка и те първа ще се постига споразумение по тях. Повечето съскотопански производители в Северна Ирландия искат опростяване, искат да не губят времето си в толкова много бюрокрация. И те са по-отворени към идеята за санкциониране на виновните, отколкото е било преди. Селското стопанство е ключов сектор в нашата економика. Економиката ни е в много тежко състояние. Губим работни места. Селското стопанство, което гарантира това, този сектор да е конкурентоспособен, е от ключово значение за нашата економика и нейния растеж. Мога да приветствам някои от аспектите на постигнато споразумение, но съм загрижена, както други колеги, от определението на това, що е активен селстопански производител и се опасявам, че това ще повлияе негативно селското стопанство в Северна Ирландия. Знам, че ще има много ограничен отрицателен списък, но това няма да гарантира това плащане да отидат към онези, които поемат рискове и произвеждат хранителни продукти, Смятам, че е необходимо тук да се осигури повече яснота. Приветствам мерките за младите селскостопански производители. Приветствам и идеята, не знам дали това е реалност или не, че ще има регионализиране на ОСП. И тук се говореше за социалните медии и значението на забавната реакция. В Англия, но Северна Ирландия Шотландия и Уелс трябва да са сигурни, е, че ОСП отговаря на техните потребности и обстоятелства. И надявам се, че наистина ОСП ще отговори на тези очаквания. Бих искал да спра на сектора на млякото и млечните продукти. Този сектор е изключително важен, включително за растежа на економиката. Неразбираемо е за мен предвид това, че ще има дерегулация на квотите през 2015 година, че единственото, което ще се проведе в тази връзка е конференция на високо ниво есента тази година. Ние имаме нужда от инструменти, основани на пазарни принципи, които ще ни позволят да избегнем срива от 2008-2009 година. Селскотопанските производители не се вълнуват това как точно протичат преговорите в Европа. Те искат да се осигурят резултати за тях. Ако не го постигнем днес, то тогава няма да отговоря на очакването на селхостопанските производители и очаквам с нетърпение гласуването в пленарна зала, с което ще се финализира законодателния процес. А сега госпожа Яглима думата. Благодаря ви, господин председател. Thank you. Of course, I, along with everybody... Благодаря. Както и всички, аз приветствам факта, че сме постигнали съгласие в крайна един мъчителен процес – Министър Ковни каза в началото, че той приветства този резултат, защото той осигурява яснота и сигурност. Обаче и аз като много хора задам въпроса, къде е яснотата, защото има много неща, по които не е постигнато съгласие. Това, което ще направя, както и много други мои колеги, е, че ще трябва да обясня на селстопанските производители от моята страна какво е направено. Ще трябва да им кажа, че те още от първи ден ще изгубят 30% от единните плащания, освен ако не са предприели екологизиращи мерки, които може и да не са подходящи за тяхната конкретна ситуация, и освен загубът на 30% у нези, които вече извършват екологосообразна състопанска дейност, няма да знаят откъде ще дойде подкрепата, защото бъдещето не е чак толкова розово, включително за околната среда, както някои се опитват да ни убедят. Що се отнася до референтните плащания, обща организация на пазара и много други неща, всички те предполагат стриктна регулация и бюрокрация. Ние успяхме да опростим някои от нещата и наистина се говори за това, че стремим към простяване, но като че ли не го постигаме. И последно, нещо, за което никой до сега не е казал, според мен това е важно. Много е жалко, че се изгуби желанието на парламента да се ури пълна прозрачност по тези регламенти. Парламент настояваше на това и сега това изведнъж изчезна. И наистина това е много, много жалко. Благодаря. Сега вече госпожа Ягле има думата. И след това е господин Сикерски. Благодаря, господин председател. Господин министр, господин комисар, ако си спомним за първия дебат, който водихме, ще осъзнаем, че наистина сме постигнали много. И за това съм много благодарна на всички, които принесоха за сближаването на нашите позиции. Вие, господин председател, помолихме да чуем политическата оценка на нашите координатори и те се изказаха като цял заедно. Има някои решени въпроси и лично аз бих казал, че Германия не е задоволена от това, което беше постигнато по досието на Дантан. Постигнахме компромис, но много економически въпроси останаха нерешени. Някои от нас биха искали също така да се постигне повече и по въпросите на опазването на околната среда. Независимо от всички различия, смятам, че пост постигнахме нещо достойно за европейското селско панство. Моята молба е, разбира се, ние не можем да изкажем нашата окончателна позиция, защото преговорите не са абсолютно финализирани, но ние имаме задължението да гарантираме определена степен на сигурност на тези, които зависят от финансирането. Те трябва да знаят какво ще се случи с финансирането за селското стопанство. Господин председател, бих искала да знам какъв график се предлага, така че да можем да гарантираме това, че максимално бързо да осигурим добри резултати. Благодаря господин Сикерски. Вника вynика запевне с tego, че zostało С голям оптимизъм посрещаме резултатите от този етап на преговорите. И мисля се, че всички сме поизморени за тези наистина дълги преговори. Всички знаем какво е състоянието на бюджета. Съветът, в крайна сметка, ще решава по бюджета – 40 милиарда по-малко. Така че аз не очаквам особени постижения при тези обстоятелства. И със сигурност не очаквам нищо положително по преките плащания. Ще има с 40% урязване на финансирането по първия стълб. Времената са тежки, има криза, всички знаем това. Трябва да отчитаме обаче и ситуацията на сълскостопанските производители. Какво ще случи с инструментите основани на пазарни принципи? Не искаме сълскостопанските производители да се обедняват в организации на сълскостопанските производители. Това е нещо много важно, защото в крайна сметка – не трябва да забравяме за конкурентоспособността. И сега виждаме, че общата селско-стопанска политика все повече се превръща в обща екологична политика. Не трябва да забравяме, че селските райони ще получат финансиране и от средствата в рамките на кохизионната политика. Трябва да обърнем повече внимание на тези региони, тъй като селско-стопанската политика е важна част от регионалната политика. И нека да не забравяме също така за пазара. Нека да възприемем един по общ, по-широк подход. Кохезионната политика има сериозно въздействие върху бюджета за селското стопонство. Благодаря, господин председател. Подобно на колегите, изказали се преди мен, аз искам да поздравя колегите от парламента за положените усилия, особено през последните няколко месеца. Държа също така да поздравя вас, господин министър, и всички представители на вашият екип. Всички вие работихте много усърдно и професионално по това досие с договорът от Лисабон за първи път се включва и парламента в съзаконодателния процес относно ОСП и това действително ни създаде доста работа. Относно новата структура, ясно е, че са необходими още много промени и трябва да си извадим още много полуки. В парламента започнахме с внасянето на близо 8000 изменения, след което трябваше да имам поредица от заседания и гласувания. Така че за нас е ясно, че ние самите трябва да опростим процедурата си. Също така стана ясно, че ние не можем да, че няма да спомня същия потенциал като екипите за преговори от комисията и от съвета. И мисля, че докато още са пресни спомените ни от тези преговори, е добре да се съберем с представителите на другите две институции да умислим как за бъдеще могат да се водят преговори за евентуално следващата реформа на ОСП. постоянно се обвързва реформата за ОСП с МФР, но истината е, че трябва да се обсъждат всички теми, ако наистина искаме да постигнем реална реформа, включително и конкретните суми в ОСП. Важно е и за фермерите, и за всички децентрални страни правилно да се прилагат реформите, които се взимат от тяхно име. Ще направя само няколко общи коментара. Работих по въпроса за гъвкавостта, която беше гарантирана за държавите членки. Или казвам с други думи, започват нови дискусии в държавите членки как точно трябва да се тълкува и прилага тази гъвкавост. И аз смятам, че тази част от дебата е също толкова важна за селското стопански посетители, колкото и постигнатото до момента. Радвам се, че се отложиха реформите за най-наблагодетелствените региони. Винаги съм твърдял, че това е много сложен въпрос, който само ще услужи допълнително преговорите и се радвам, че се взе тази мярка. Радвам се и на мерките взети за насърчаване на младите селски стопани. Това може би е предложението с най-голям потенциал за бъдещето, което взехме. И накрая бих искал да получа няколко разяснения какво точно се разбира под справяне с пазарните дисбаланси. държа да отбележа, че за сектора на отглеждане на едър копекитър в Ирландия е важно да може да, да се гарантира, че ще постигне целите си, заложни, включително и в а, а, областта на екологосъобразната замеделие и стратегията Европа 2020 година. И накрая благодаря ви за усилията положени от страна на, на съвета за намаляване на администрацията. Това беше една от основната ни цели с реформата. Но Европейската комисия и държавите членки трябва много внимателно да прилагат реформата. Благодаря. Госпожа Болтън. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на всички, които взеха участие в разискванията ни, включително и служителите на парламента, които свършиха отлична работа. Резултатът е положителен и цялата атмосфера на работа в Комисията по селско стопанство винаги е била много конструктивна през целия период на преговорите. Въпреки това, всички днес сме удовлетворени от а, постигнатото. Аз съм съгласна. Но пропускаме една подробност. Трябваше да стигне много по-далеч в усилията си в рамките на тази реформа. Не споменахме всички области на ОСП, които трябваше да бъдат променени. На практика договорът от Лисабон не беше приложен напълно, тъй като държавните правителствени родители се събраха на закрито заседание и се договориха за максималните тавани на помощите. А това по принцип не е приемливо съгласно новата система за управление на Европейския съюз. И смятам, че ние всички заедно би трябвало да отхвърлим това предложение, но не го направихме. Също така нямахме възможност да обсъждаме конкретно бюджета, а това беше част от реформата. Тук не говорим само за ОСП, а говорим за бъдещето на Европейския съюз. Говорим за липсата на доверие на европейските граждани към цялата система на европейските институции. И затова мисля, че този пропуск беше наистина много сериозен, ще се превърне в много сериозен проблем и го заявява много ясно. Европейския парламент свърши отлична работа въпреки хаотичното начало на процеса на преговори. Благодаря ви. Госпожа Урек. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на екипа ни за водене на преговори. Действително имаше истинска... Това беше една битка между Давид и Голият. И според мен на нашата... На нашите показа, че Давид отново успя да спечели защото ако, ви, ако погледнете с какви възможности разполагаха двата екипа за водене преговори, действително трябва да отдадем заслуженото на тежкият, на усилите положени от а, нашия екип. Реформата започна преди 3 години и тогава ми се струваше, че може да включим повече екологосъобразни мерки и повече социални мерки, за да направим нашето селско стопанство по-конкурентно способност и за да увеличим ценността на селското стопанство в очите на нашите граждани. Целта ни беше да запазим а, околната среда и едновременно с това да гарантираме качествени хранителни продукти за европейските граждани. Стремяхме също така да намалим и бюрокрацията. Същестопани и администрацията трябва да знаят какво е бъдещето, което ги чака. А все още ни липсват много важни елементи. Не знаем какви са средствата разбивката на средствата по фондове, не знаем какъв ще бъде процентът на съфинансиране от държавите членки, не знаем и какъв ще бъде размерът на прехвърлените средства от а, първи стълб към втори стълб. Има неяснота и свързана с а, таваните на помощите. Не това очаквах аз от една цялостна реформа. И ако съветът продължава да не приема процес на съвместно взимане на решения, в бъдеще този процес само ще се осложнява. Тъй като не мога да си представя, че в бъдеще ще се стига до а, съда, за да се намери някакво решение. Аз лично бих искала да имаме едно устойчиво и съобразно, конкретно способно селско стопанство. Постигнахме напредък, пуснахме компромиси, но демокрацията по принцип се основава на компромиси и въпросът е дали постигнатото е задоволително. А като германка мога да кажа, че действително даваме възможности за засилване на органичното земеделие. Има още какво да се направи по въпроса, разбира се, но това е едно добро начало. Надявам се след няколко години да има нова реформа на ОСП, която да се основава на постигнатото в рамките на тази реформа. И се надявам никой да не може да навреди на развитието на родителството замеделие за бъдеще. Благодаря ви. Вашековски. Благодаря ви, господин председател. Разбира се. Разбира се, че постигнахме много добри резултати. Разбира се, настоящият компромисен документ е значително подобрение на първоначалното предложение – подобрихме редица аспекти на предложението на Европейската комисия, така че можем да бъдем удовлетворени от резултатите. При все това, в края на процеса на преговори все още има и неща, които ни притесняват. Приключваме с реформата на общата селскостопанска политика, но тази реформа има и дискриминиращи елементи все още има стари и нови държави членки по отношение на ОСП. Има държави, които получават по-големи помощи и такива, които получават по-малки. И парадоксално, че богатите държави продължават да получават по-големи помощи в сравнение с по-бедните. Това е един фундаментален парадокс, който продължава да съществува в ОСП. За нещастие, продължаваме да се сблъскваме с дискриминацията, която продължава да съществува в Съюза. Бих искал също така да отбележа, че да, има мерки за позеленяване на ОСП, но те са доста лицемерни. Лично аз не съм убеден, че с тези мерки ще успеем ефикасно да опазим околната среда. Струва ми се само че тези мерки ще доведат само до намаляване на обема на селстопанското производство. И не знам до каква степен околната среда ще бъде благодетелствана от едно подобно развитие. Ако действително искаме да опазим околната среда, мисля, че можем да обмислим други доста по-ефикасни решения. Струва ми се, че тук искаме с въвеждане на една псевдоекологосъобразна ОСП. Председателят Касъл казва, че много държави и членки се сблъскват с подобни проблеми, като вашите. Но смятате ли, че това ще успокои тютюневите производители в Полша, които няма да получават помощи и които няма вече с какво да гарантират жизнеспособността на своите стопанства? Ако не получават необходимите и помощи, те просто няма да имат избор и ще трябва да се откажат от своята дейност. И ми се струва, че това е съдба, която ще застигне редица селски стопани заради някои от елементите в текста. Обеден съм също така, че ще има селски, че има в Европа селски стопанства, които не могат да оцелят без помощи. Не знам какво е положението на производителите от тюнивия сектор в другите държави членки, но ви уверявам, че в Полша има стопанства, които няма да могат да оцелеят. ми се струва, че такива че подробни слабости, като тези, които изредих току-що, леко вредят на общият добър компромис. Благодаря ви. Знам, че времето ни изтича, затова ще се съсредоточа само на мерките за позеленяване. Както знаем, позеленяването беше ключовата дума в тази реформа на ОСП. И се радвам, че окончателният резултат проявява и малко здрав разум в това отношение, тъй като за разлика от колегите ми от зелените, аз лично смятам, че има много сериозни разлики между идеи като економическо обединение или единен пазар в Европа и мерки за позеленяване. Помислете си колко абсурдно е да се искат едни и същи мерки за позеленяване в една държава членка, където има само обработваеми площи и друга държава членка, където има само горски масиви и езера, например. Затова се радвам на доста доброто равновесие, което беше постигнато по отношение на позеленяването. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата е Мушин Благодаря, господин председател. Като фермер бих искал да повторя казаното от господин Никълсън. На практика фермерите ще имат повече задачи и ще им се дават по-малко пари. Освен това много съжалявам, че няма да има обективни критерии за преки плащания и за външна конвергенция. Много голяма роля ще се играе, ще играят историческите данни и на практика ще е, има голяма неравнопоставеност в Европейския съюз. Да не говорим, че е важна политиката за данакоплаците в Европа. Голяма част е, от плащанията са обвързани с екологизирането. 30% от втория стълб е заделен за околната среда. Нека да наричаме нещата по-различно. Защо трябва да наричаме тогава тази политика обща сълскостопанска политика? Дайте да наричаме обща екологична сълскостопанска политика. Два процента за производството на бълтачини – Виждам, че това е формулирано, но е, има нужда от повече разяснение. Има култури, е, които е, произвеждат протеини добре, но имаме нужда от повече яснота. Благодаря, колеги. Чухме всички желащи да се изкажат. Нека в заключение да кажа, че имаме широка политическа подкрепа за това споразумение, постигнато от преговарящия екип. И най-вероятно подкрепата а, е по-голяма, отколкото беше подкрепата и за преговорния мандат. Така че това е много добра новина за всички, които участваха в преговорите. А, мисля, че можем спокойно да обявим, че това политическо споразумение получава подкрепа и се надяваме, че е от тук нататък и по финансовата перспектива ще има добри резултати през следващите няколко месеца и ще можем да гласуваме в Комисията по селско стопанство и в пленарна зала. Благодаря, колеги, благодаря на всички. Е, с това приключва това заседание на Комисията по селско стопанство. Благодаря на всички гости. Е, които не са членове на Европейския парламент, е, служителите на председателството, на съвета, представителите на селското стопанство, на кооперациите. Благодаря на всички, че сте тук. И след 5 минути в тази зала продължаваме с пресконференция.